Right, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues, it's eight or to be... Уважаеми колеги, 9 минути след 3 е, часа е вече. Искам да открия заседанието. Добре дошли всички. Първа точка е приемане на дневния ред. Ако нямате възражения, приемаме дневния ред. Втора точка – съобщение на председателя. Аз е, нямам ни такива съобщения в момента. И за това стигаме до трета точка – одобрение на протоколите от заседанията. Ако нямате забележки по тях, ще считаме, че протокол от 13 февруари е прият. Стигаме до четвърта точка, но преди това искам да приветствам двама специални гости, които поканих на днешното заседание. Аз се срещнах по-рано с тях в протоколната зала. За нас е огромна чест да приветствам с добре дошли на заседанието на нашата комисия днес. Господин Абадула Гимеде, който е председател на Етиопския парламент. Добре дошъл. And he is accompanied by... Той е придружаван от председателя на Комисията по външни работи в Етиопския парламент господин Дава Теспай. Добре дошъл. Етиопия е важен партньор за сътрудничество с Европейския съюз. Те са тук за участие в съвместната парламентарна асамблея. Те са тук, за да видят как работи Комисията по външни работи в Европейския парламент. Четвърта точка – влияние и изпълнение на решението на съда по делото на съвета срещу фронта Полисарио относно търговските връзки на Европейския съюз и сътрудничеството с Марокко. Искам да приветствам колегите от комисията ИНТЕ, господин Ланге, който е председател на тази комисия, стои до мен. Добре дошъл на това съвместно заседание. Ние сме поканили Винсен Пики, който е ръководител на Съюза на Магребския, Арабския Магреб, Юст Корте, който е заместник директор на Генерална дирекция търговия и господин Антониес Кастринакис, директор за сигурност, безопасност, международно сътрудничество и прочее в Генерална дирекция таксота. Знаете, че Марокко има едни от най-добре развитите отношения с Европейския съюз. Той е сред най-важните ни търговски партньори не само в Южното Средиземноморие, но също и в други сфери, като борбата срещу тероризма и по въпросите на миграцията. Ние развиваме нашите отношения в определената рамка при спазване на международното право. Сега ще изслушаме основните принципи, които бяха приложени. След това господин Ланге ще представи господин Корте, Кастиянакис и други. Те ще говорят за конкретните аспекти, свързани с търговията. Надяваме се, че тази среща ще бъде добра възможност да обменим мнение по отношенията ни с Марокко. Давам ви думата. Uh, sorry. Well, have to stay there. Да, може да останете на мястото си. Ние ще се обърнем към вас. Благодаря, господин председателю. За мен е удоволствие, че съм тук. Не само АФЕТ и комисията Инте са събрани в тази зала, но също има и представители на Европейската комисия служба за външна дейност, както и на Европейската комисия. Всички стоим тук на един ред. Благодаря ви за поканата. Искам да насоча вниманието ви към брифинга, който беше предложен на комисията АФЕТ в началото на месец януари от управляващия директор за региона Близък изток и Северна Африка, МЕНА относно решението на съда, след като това решение беше оповестено. На 21 декември съдът обяви решението си по обжалването по споразумението Европейския съюз Марокко в областта на селското стоманство. Съдът потвърди обжалването от страна на съвета и отмени по-раношното решение на Общия съд по същото споразумение от 2015 година. В резултат от това споразумението в областта на селското стопанство остава в сила. времено съдът постанови, че споразумението, което не обхваща пряко север, Западна Сахара, не може да се счита, че обхваща тази територия в правно отношение. Това е изключително чувствителен въпрос, сложен въпрос и се отнася до един от ключовите партньори на Европейския съюз, който е в непосредствена близост. Ние трябва да се съобразим с това решение на съда и то по начин, който да запази отношенията ни с Марокко. Има политически интереси, които са заложени в тези отношения, както и важни економически аспекти, тъй като ние работим в областта на сигурността, регионалната сигурност, борбата срещу тероризма и миграцията с Марокко. През последната година и половина, докато се гледаше делото в съда, ние наблюдавахме известно спадане на отнош... известен спад в отношенията поради тези правни спорове и климата, който беше създаден. След решението ние сме заинтересовани да не допуснем допълнително подклаждане на конфликта в Западна Сахара. Ние трябва да подпомогнем подновяването на процеса за установяване на мир, който е под егидата на ООН. Ние сме в контакт с мароканските власти след обявяването на решението на съда. Те признаха, че трябва да се намери решение. Това не е въпрос на дали, а как да го направим. Много важно е да предприемем действия, които от тях на гледна точка не компрометира мирния процес за Западна Сахара, който се провежда от ООН. Разбира се, ние не трябва да се примиряваме с позицията на Марокко и тази на Полисарио но тъй като всяко решение ще изисква тясно сътрудничество от страна на Марокко, както в политически, така и в технически смисъл, ние трябва да се съобразяваме с тяхната гледна точка. Има възможност за провеждане на диалог и това беше посочено в съвместното изявление на върховния представител Могорини външния министр на Марокко 21 декември и ние трябва да използваме създалата се възможност, притиснати сме от времето, държавите членки, Европейския парламент очакват от нас действия. На следващо място има натиск, който ни се оказва от реалната економика, тъй като стопанските оператори искат да знаят какви са позициите им. Има съобщения, че правната ситуация в момента засяга търговията и то не само с Западна Сахара, но и с Марокко като цяло, засяга фирмите, мароканските фирми, както и европейските фирми, което засяга поминъка на хората. Трябва да имаме предвид също, че има още две дела, които стоят пред Съда на Европейския съюз по други двустранни споразумения с Марокко. Какво означава това на практика за пътя напред? Решението, което се намери за споразумението по селското стопанство, ще ни даде идея за евентуалния изход на другите две дела. Както вече споменах, ние имаме проотвачални контакти с Марокко през последните два месеца на техническо ниво. Имаше и посещение от заместник външния министр на Марокко, който се срещна с върховния представител. Контактите показаха, че и двете страни осъзнават, че трябва да се съобразят с съдебното решение. Двете е, страни са съгласни, че е, трябва да се поддържат е, и развиват отношенията. И двете страни искат да се запазят традиционните търговски връзки между Западна Сахара и Европейския съюз, за да може да се осигури последователност и да не се допусне нарушаване на търговията, което няма да е в интерес на хората, които живеят там. Европейската комисия заедно с Европейската служба за външна дейност в момента подготвят компенсация в съответствие с казаното от съда, какво липсва, а именно, че липсва правно основание за прилагане на търговски преференции за продукти, които са с происход Западна Сахара и това се прави чрез внасяне на изменения към споразумението в областта на селското стопанство. За да стане това, ние трябва да вземем предвид съображенията на съда при вземането на решението, а именно аспектите или критериите, които са посочени в обосновката, а именно най-добрият начин да се гарантират консултации с заинтересованите лица. Най-добрият начин да се гарантира, че мярката ще бъде от полза на хората и на последно място да гарантират, че мерките ще бъдат устойчиви върху природните ресурси. На следващо място решението не трябва само да се съобразява с съдебното решение, но и с международното право и в частност е, с е, решенията на е, Съвета за сигурност на ООН за Западна Сахара. Нашите решения трябва да са в съответствие с мирния процес и не трябва да увреждат резултата от този процес, а по-скоро да допринесат за подновяването на този процес. В заключение, в съответствие с съдебното решение, нашия подход ще бъде да стъпим на добра правна основа относно тарифните преференции, тъй като това ще запази исторически формиралите търговски потоци и няма да е в ущърп на търговията с Западна Сахара в резултат на правния вакуум. Това ще бъде от интерес на хората, които живеят в Западна Сахара. Това ще бъде също очевидно в интерес и на отношенията в сферата на търговията между Европейския съюз и Марокко, които през последните няколко години се забавиха в развитието си. Нашият подход, разбира се, ще се съобразява с мирния процес в рамките на ООН. Благодаря ви. Благодаря, господин Пикент. Вие ни разяснихте решението на съда и по-широкия контекст на стратегическите ни е, отношения между Европейския съюз и Марокко. Нашият конкретен интерес е, е, като парламентарна комисия е за това как ще се процедира от тук нататък след е, решението на съда, какво означава това то на практика и най-важното да няма отрицателни последици върху търговията. Търговията и за Европейския съюз, и е, за Марокко, а и за Западна Сахара. Що се отнася до решението на съда, за момента не, няма точно забрана за стоки да влизат от Западна Сахара, но те не могат да се, не могат да се ползват от преференциалните тарифи, споразумени с Марокко. И въпросът е какво да се прави. Господин Йорст Корт е, е заместник е, директор, генерална дирекция търговия. Той ще ни даде своето мнение. Имате 7 минути, моля. Благодаря, господин председател. Нека да започна от коментара ви за това, че е, съществуват много важни търговски отношения между Европейския съюз и Марокко. И какъв е залога там? Имам някои цифри да ви дам пример. Европейския съюз е най-големия търговски партньор на Марокко. 55,7% е, възлиза на търговията на Марокко с Европейския съюз и над 60% от износа на Марокко влизат в Европейския съюз. също така е висока цифрата на вноса на Марокко от Европейския съюз. Общата стойност на търговията с стоки за 2016 между нас и тях е 34,6 милиарда евро. Става дума само за стоки, ако добавим и услугите. Цифрата възлиза на 8,6 милиарда. Много интензивни и важни взаимоотношения, включително и политически, както и господин Винсент Пике изтъкна, а също така и много важни търговски отношения. Марокко, освен това, е, отбеляза значителен напредък в е, областта на сближаване на е, регулаторната си рамка с тази на Европейския съюз. Затова и бе решено от страна на Европейския съюз да изберем Марокко за първа страна, с която да сключим споразумение за задълбочено търговско сътрудничество. През 2013 започнаха преговорите, много сериозен напредък бе постигнат, но сега, за съжаление, не само поради решението на съда, но и по други причини, за момента преговорите са в застой. Ясно е, че без да се намери въпрос, решение на правния въпрос, който обсъждаме в момента, ще е много трудно да се подновят преговорите. Затова и считам, че от ключово значение и двете страни, значи Европейския съюз и Марокко, от своя страна да направят необходимите усилия за разрешаване на проблема. Разбира се, в е, съответствие с решението на съда, както бе посочено и от представителите на е, службата за външна дейност. Е, Решението на съда от е, декември 2016 е, потвърди решението на съвета за споразумението за търговия с Марокко. Това е добра новина, но е, там се съдържат и някои важни разяснения по отношение на положението на Западна Сахара. Ние в комисията и другите институции на Европейския съюз трябва да се съобразим с тези аспекти. В миналото стоките, които идват от Западна Сахара, де-факто се покриваха от споразумението за селско-спанското споразумение. Сега от съда става ясно, че това не може да продължава така. Съда потвърди, че Европейския съюз може да има споразумение с Марокко, което да покриват Западна Сахара, но това трябва да бъде изрично упоменато като се покриват критериите за устойчивост и полза за местното население. Започнаха контакти на техническо ниво с Марокко, за да може да се разработи един начин да процедираме, който да е приемлив и за двете страни и в никакъв случай да не се нарушава търговията с един толкова важен наш партньор като Марокко. Също така трябва да е ясно, че за момента няма забрана за внос на стоки от Западна Сахара Решението на съда гласи, че стоки могат да влизат в Европейския съюз, но те не могат да се възползват от преференциалния режим, който се подразбира по споразумението, по селскостопанското споразумение. Пак да повторя, въпросът е важен не само за търговия, но като цяло двустранните отношения между ЕС и Марокко. И отново, ако този въпрос не се реши, едва ли ще има вероятност да се възобновят преговорите с тази страна за задълбочено споразумение за търговия. Да, за момента като че ли, е, може би, не чух точно решение, може би съм пропуснал. Разбира се, ще имаме възможност да обсъдим и ще ви дадем отново думата. Второ, сега давам думата на е, директор от Генерална дирекция Таксуд, господин Янакис. Заповядайте. Винсент Пике и Йост Корте have underlined the Изказалите се преди мен двама колеги очертаха ангажиментите и на службата за външна дейност и на комисията да, да се спазва решението на съда. От гледна точка на е, митническите процедури има решение, което постановява, че по сегашната законова рамка митническите власти на страните членки трябва да направят така, е, че стоки от Западна Сахара да не получават преференциално третиране при влизането в, им в Европейския съюз. Има мнение, че решението на съда означава, че Европейския съюз не може да влиза в търговски отношения с Сахара. Това не е така. Това абсолютно не е така. Внос от Запад на Сахара е напълно възможен, напълно законен, няма забрана за търговия. Единственото решение на съда означава, че няма правна основа да се продължи практиката от миналото, когато внос от Западна Сахара, която е под юрисдикцията на Марокко, биваха покривани от клаузите на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Марокко. Това означава сега, че митниците трябва да установят кои стоки идват от Западна Сахара и да не се позволява да се искат за тях е, преференциални условия, защото това не е законно. Ние обсъдихме въпроса с митническите власти, поискахме да направят необходимите усилия. Там, където има разумни съмнения, че, префер... че трябва да се дадат е, неправомерно е, преференциални намаления на тарифите за тези стоки, да поискат от съответните марокански власти верификация и потвърждение за происход на стоките. Това ще даде възможност да се идентифицират съответните пратки, без да се нарушава поток, търговския поток. Надяваме се, че вносителите ще се въздържат от искането на такова преференциално отношение. Вече е разпространено решението на съда пред съответните търговски асоциации и ние ще направим всичко възможно, за да се избегнат грешки и хомогенно прилагане в Европейския съюз на системата за преференции по споразумението ни с Марокко. Колегите ми също подчертават, че при изпълнението на е, решението на съда е необходимо да се запазват и економическите и търговски интереси на Европейския съюз в е, в, с... в търговията с Марокко. Много е важно е, европейските митници да са в състояние в близките месеци и седмици да прилагат решението на съда, но същевременно да е, не създават възможности за нарушаване на търговията с тази страна. Освен това, обсъждането на сътрудничеството ЕСА Марокко е от ключово значение, за да се намери дългосрочно решение на проблема. И то такова решение, което да установи съответното правно основание, на което европейски, Европейския съюз да отпусне преференциални тарифи за стоки, идващи от Западна Сахара. Както каза и Винсент, съвместно с службата за външна дейност, комисията разглежда евентуално възможност за отпускане на такива преференциални тарифи, за да може да има вече съответно реално правно основание – на което да, се, да почива тази дейност. Благодаря на ораторите. Сега се обръщам към евродепутатите. Скъпи колеги, към момента 14-15 души са дали заявка за изказване. 16-17. Any further offers? So, 17 colleagues. Още някой? 17 колеги. По две минути всеки, за да можем да дадем думата на всички заинтересовани. И започваме с заместник председателя на делегацията за отношения с а, Махреб, госпожа Хименес Перват. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми колеги, Отношенията ни с Марокко са много важни за Европа като цяло и преди всичко за Испания. Ние сме съседна на Марокко страна, поради което отношенията с нея са много важни за нас. Марокко е гарант за стабилността в Африка. Монархът в Марокко постигна много добри резултати в това отношение, признати от мнозина в Европейския съюз. Европейският съд постанови своето решение през месец декември, съгласно което търговското споразумение с Марокко е валидно, но не е приложимо към Западна Сахара, тъй като продължава конфликтът там. И тъй като местното население продължава да твърди, че този район не е част от Марокко, трябва да признаем това. Трябва да изискаме от Марокко да спази всички изисквания на Европейския съюз, но това не бива да се отразява на отношенията ни с страната, най-вече в областта на селското стопанство. Продължава партньорството ни с Марокко в тази област. Трябва от друга страна да се спазва международното право. Европейският съюз трябва да гарантира механизмите необходими за постигането на напредък в тази част от Магреба. Тя е много важна за Испания и за цяла Европа. Европейският съюз и Марокко трябва да намерят рамка, която да допринесе за справянето с конфликта. Трябва да преследват обща цел. Европейският съюз е бил свидетел на немалко конфликти. Знаем, че помирението е важно, че е важно да се постигне решение изгодно и за двете страни. Същото въжи и за Марокко. Трябва да осъзнаем колко е важна страната за стабилността в региона. Всички наши бъдещи действия трябва да се основават на зачитане на волята на местното население. Местното население трябва да може да се възползва от местните ресурси и сълскостопански продукти. Европейският съюз трябва да продължи отношенията ни с този регион, който е важен и става все по-важен за нас във всяко едно отношение. Групата на НП, господин Милан Мон. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на представителя на Европейската служба за външна дейност, както и на представителите на Европейската комисия. На 9 януари вече обсъдихме този въпрос в нашата комисия. В края на миналата година Европейският съд постанови своето решение. Какво е важно? Важно е, че съгласно това решение търговското споразумение е валидно – Първоинстанционният съд през 2015 година първоначално бе анулирал това споразумение, но сега то е постановено за валидно. Отношенията с Марокко са от изключително голямо значение за нас. Трябва да направим всичко възможно, за да поддържаме тези отношения. Марокко е партньор от голямо значение за Европейския съюз, най-вече по отношение на южните ни съседки – Марокко е важен за нас партньор, тъй като на ниво ООН винаги сме работили за намиране на решение на конфликта. Има и най-малко резолюции на ООН, отнасящи се до конфликта там. Какво трябва да направи Европейският съюз сега? Конфликтът Западна Сахара не бива да има отражение върху двустранните отношения между Европейския съюз и Марокко. Винаги съм твърдял, че Марокко е приятелска страна, че е наш партньор. Отношенията ни надхвърлят политическото и економическо ниво. Сътрудничим си тясно с Марокко и по отношение на миграцията и управлението на миграционните потоци. Бяхме свидетели на така наречената арабска пролет в немалко страни от региона. Знаем какви бяха резултатите от този процес там. Марокко е гарант за стабилността в региона както и за гарантирането на спазването на правата на човека там. Затова призовавам СВД и комисията да продължат да работят за намирането на възможности за продължаване на двустранните отношения с Марокко, както и да направят така, че конфликтът да не се отразява върху тези наши отношения. Господин Пърния от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Най-напред имаме решение на съда, което е много сложно. Отнася се до Европейския съюз, Марокко, фронта Полисарио и Алжир. Но фронта Полисарио не е може да бъде страна по това дело, както беше решено. Въпреки това не трябва да се опростяват прекалено нещата, както беше казано в началото. И на второ място, в международните ни споразумения с Марокко трябва също да се взема предвид решението на съда. Имаме предвид протокола в областта на рибарството 2013, където включваше Западна Сахара, и целта на това споразумение беше да се допринесе за благосъстоянието на местното население. Тоест, вече имам известен опит, който ни позволява да излезем от тази безисходица, без да нарушаваме отношенията ни с Марокко. Ние трябва да се съобразяваме, както беше казано, с това, което се прави в рамките на ООН, за да се намери трайно решение. Иначе няма да се допринесе за развитието на отношенията и за благосостоянието на местното население. Знаем, че след като в началото беше само една пустиня, сега Савкара се а, развива. това е необходимо да се развиват и отношенията ни. Трябва да видим също как да реагираме и по отношение на ООН. Очакваме, че чрез генералния секретар ще бъдат предприяти мерки през едните седмици. Господин Вистезен, заместник председател на АФЕТ, има думата. Немалко колеги вече изтъкнаха колко важен съюзник е Марокко на Европейския съюз в региона, както по отношение на търговията, така и по отношение на сигурността, борбата срещу тероризма и други области. Затова е много важно да решим проблема с решението на съда. Трябва да вземем въпроса на сериозно да предприемем конкретни действия. От друга страна, със задоволство установявам, че СВД и комисията търсят прагматични решения, например под формата на изрично позоваване на Западна Сахара и търсенето на решение с компетентните органи в Марокко. Така, ако отделим Западна Сахара от останалата част от Марокко, то ще дадем възможност само на останалата част на страната да се развива. Това ще доведе до конфликт, който ще се отрази върху двустранните ни отношения с Марокко. Затова приветствам усилията на комисията и СВД от една страна за спазване на решенията на съда и от друга страна за постигането на напредък по линията на прагматични решения в полза на двустранните ни отношения с Марокко и в полза на населението на Западна Сахара. От името на Зелените, господин Бухнер. Благодаря. Имам три въпроса. Първо, вече упоменахте, че <clears throat> водите преговори с представителите на Полисарио. Това са единствените признати партньори в рамките на подобни преговори. Това ясно се заявява в решението на съда. Какво смятате вие по въпроса? Второ, говори се за включването на Западна Сахара в сключените от нас договори. Но какво разбираме под Западна Сахара? Местното население ли? Или заселниците от Марокко? Или кореното население на Западна Сахара? Има разлика между тези три групи, голяма разлика. Казаното до тук създаде у мен впечатлението, че трябва да продължим напред, но големите дружества, установили се в региона, са марокански дружества. Тези дружества имат свои представителства в Западна Сахара. Много е важно да се отчете това и да се отдаде предпочитание на кореното население на Западна Сахара. Третият ми въпрос се отнася до вноса на хранителни продукти. Вносът на хранителни продукти към Европейския съюз е възможен само от определени страни. Западна Сахара не е сред тях. Затова, според мен, вносът на храни от там е незаконосъобразен. Какво е вашето мнение? Благодаря. Благодаря. Пропуснах една политическа група. Извинявам се. Госпожа Десарнес. Благодаря. Благодаря на всички изказали се. Искам да кажа две-три простички неща. Считам, че това е голямо предизвикателство да имаме добри отношения между Европейския съюз и Марокко. Те са преди всичко политически и търговски. Ние имаме съвместни интереси. Що се отнася до сигурността, борбата срещу тероризма, имаме съвместни интереси в миграционната област и ние трябва на всяка цена да запазим тези отношения. Това е изключително важно. На второ място, що се отнася до търговските ни отношения, Жил Парню каза, добре, ние не сме ООН тук, така че тук не можем да решим проблема с Западна Сахара, затова трябва да имаме по-конкретен подход, който да прави възможен да се направи нещо споразумението в областта на селското стопанство. Искам да разбера нещо повече за него. Всичко свързано с географските означения. Ние гласувахме в Инта в средата на юни един доклад, който се отнася до тези географски означения в отношенията между ЕСА и Марокко. Вие говорихте за изменението. Искам да разбера какъв е графика, който предвиждате, какви са конкретните решения, какво е съгласието на отделните страни, дали диалогът е, върви с Марокко по тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Бегин има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, движението 5 звезди винаги е било особено критично настроено към това споразумение с Марокко, най-вече поради тежките последици от него за страните от Средиземноморието. Колегите знаят какво имам предвид. Между декември 2015 и юли 2016 година с 60% се повиши вносът на домати от Марокко. От това проистече реална опасност за пазара. Изискахме предпазна клауза, но това наше искане бе отхвърлено от комисията. Според мен това споразумение ще постави сълскостопанските ни производители в много тежко положение. Съдът постанови, че споразумението не включва в обхвата си Западна Сахара. Няма да взимам отношение по това решение по мотивите за него, но след като споразумението не е приложимо към Западна Сахара, трябва да видим в какъв обмен е вносът от този регион и да сложим край на този внос. Процентът на вноса на домати от Западна Сахара, например, е възлиза на до 70% от производството в Марокко, в бъдеще към тях ще се добавят още 170 000 тона други видове плодове и зеленчуци. Плодове и зеленчуци от Западна Сахара, които се внасят в Европейския съюз. Как Европейският съюз ще регламентира този внос? Ще използвате правилата за происход, по-различни митнически кодове ли или някакви други възможности? По въпроса за рибарството, вече от години се прилага това споразумение. Трябва да се даде количествено изражение на вредите от него. Направила ли е това Европейската комисия и възнамерява ли да изплати някакви обещетения на производителите? Господин Боргезио, благодаря съвсем накратко. какво е в основата на всичко това. В основата на всичко това може да е само една много критична позиция. Ние представляваме интересите на европейските производители и като се има предвид това, можем да сме само критично настроени към едно такова споразумение, по което има много неясноти. Правните проблеми, проистичащи от решението на Съда на Европейския съюз, тук трябва да се запитаме дали след като споразумението е неприложимо, това проистича забрана за вноса на продукти от Западна Сахара. Ако отговорът е да, то каква е позицията на Европейския съюз? Какви правни действия са предприяти до момента? какъв е направеният до момента анализ. Всичко това е много важно, за да добием по-добра представа за това споразумение с Марокко. Има и още нещо важно. Законовото положение на Западна Сахара не бива да се отразява неблагоприятно върху отношенията между Европейския съюз и Марокко. Тези отношения трябва да се разглеждат отделно от въпроса за Западна Сахара. Нека се съсредоточим само върху компетенциите си. Господин Салафранко от името на НП. Благодаря, господин председател. Радвам се, че провеждаме съвместно заседание на двете комисии. Важно е да разискаме въпроса по въпроса за решението на Европейския съд. Има проблем в дългосрочен план, както и проблем в краткосрочен и средносрочен план. Въпросът е как да продължим да поддържаме отношения с стратегически толкова важен партньор като Марокко. Другият въпрос е свързан с изпълнението на съдебното решение. Въпросът ми е трябва ли да изменим споразумението за асоцииране? Трябва ли да изменим споразумението за селското стопанство и споразумението за обозначенията за происход? Необходимо ли ни е едно ново поколение споразумения? Трябва да се погрижим за това да няма неблагоприятни последици за вноса от Марокко, но тази година вносът от Марокко драстично спадна. Възниква и въпросът за това как да изпълним съдебното решение и как ще се отрази това върху населението на Западна Сахара. Още един въпрос. Ще бъдат ли приложени общите митнически преференции и към региона на Западна Сахара? Съвместими ли са тези преференции с преференциите предоставени на Марокко? или би следвало да се въведе специален режим в името на една по-висша цела, именно да не намалява вносът от Марокко, както и да няма неблагоприятни последици за местното население в Западна Сахара. Госпожа Арена. Благодаря. Аз ще повторя два принципа, които бяха вече споменати. Да не се поставя под въпрос важността на дипломатическите, политически, економически и културни отношения между ЕСЕ и Марокко. А, и също да не се занимаваме с решаването на статута на Западна Сахара, защото това е задача на ОНЕ ние имаме задачата да приложим на практика търговските споразумения между ЕСА и Марокко в съответствие с решението на съда. Първо, отмяна на решението на първоинстационния съд и че споразумението не се отнася за Западна Сахара. Принципа за изключване стоките от Западна Сахара да не могат да се ползват от преференциални тарифи. Как можем обаче да установим какъв е происхода на тези стоки, как да организираме контрола, ако се запази статуквото? Разбирам, че комисията предлага друга логика, а именно логиката на включването. Тази логика на включването а, има подкрепата на Марокко, предполагам, че е така. А, може да се измени споразумението. Разбирам, че комисията ще представи изменения но има също спазване на принцип на съгласието. И също трябва да видим дали има такова съгласие от страна на фронта Полисарио. А също етикирането на стоките трябва да се има предвид. САЩ също имат е, споразумение с Марокко и те прилагат логиката на изключването. Искам да разбера как действа това споразумение. Как можем да действаме превентивно, що се отнася до споразумението за асоцииране, как можем да действаме изпреварващо и какво можем да направим ние тук в Европейския парламент. Благодаря от е, ЕКР. Госпожа Фотига има думата. Uh, our... Искам да благодаря на всички наши гости за техните изказвания. Искам да спомена, че Марокко не е само голям партньор за Европейския съюз, що се отнася до търговията, най-вече в сферата на селското стопанство, също по въпросите на сигурността, но Марокко също играе изключително стабилизираща роля в региона. Не само защото упражнява контрол върху миграционните потоци, но и защото се насочва към решаване на първопричините за миграцията. Така че Марокко играе изключително важна роля. Трябва да призная, че аз съм малко обезпокоена относно решението на Съда на Европейския съюз, тъй като според мен то не е пряко засяга въпроса за юрисдикцията на Марокко върху териториите на Западна Сахара, което е в правомощията на ООН. И се питам дали е възможно да получим решението на съда Становището на генералния адвокат също обосновката. The... Благодаря, госпожо Фотига. Доколкото знам, това съдебно решение може да се намери онлайн. То е публично достояние, така че няма проблем. Госпожа Валеро има думата. Благодаря. Моля да си сложите служалките. От чутото до тук оставам с впечатлението, че всички забравяме за това, че става дума за конфликт, продължаващ вече от 40 години. Конфликт в рамките на който Марокко е окупирало територията на Западна Сахара. Ние в случая заставаме на страната на окупатора. Забележителен според мен факт. Запознах се с публикуваното проучване, като че ли в него се залага изцяло на продължаването на подкрепата ни за окупатора – Разбира се, че можем да продължим да търгуваме с Марокко, но не бива да внасяме продукти, произхождащи от Западна Сахара. Напълно абсурдно би било да подкрепяме окупатора. не би трябвало изобщо да закупуваме продукти от Западна Сахара. Бе упомената вече една възможност, а именно търсене на съгласието на населението на Западна Сахара. То трябва да даде своето съгласие за продължаване на вноса на продукти от там. С населението на Западна Сахара нямам предвид мароканските заселници, а кореното население, представлявано от фронта Полисарио. Ако искаме да продължаваме да внасяме продукти от Западна Сахара, то тогава комисията и държавите членки трябва да преговарят с фронта Полисарио. Наистина ли всички държави членки смятат, че трябва да пренебрегнем постановеното решение, така както се препоръчва в проучването? Напълно абсурдно е да твърдим, че трябва да подходим творчески, да търсим решения, какво се има предвид с това? Да продължим да помагаме на окупаторите ли? And... Благодаря. Господин Касталдо от СВД. Благодаря, господин председателю. Аз бях малко изненадан, слушайки днешния дебат. Оставам с впечатлението, че трябва да се изменят споразуменията или пък искаме реалността да се приведе в съответствие с нашите споразумения. Но в решението на съда се казва, че съгласно международното право Западна Сахара принадлежи на Марокко. Ние обръщаме внимание на важните ни отношения с Марокко трябва да се съобразим с решението на съда и от тук двата ми въпроса. В 161 точка на решението се казва всяка търговия с с успански стоки от Западна Сахара без съгласието на кореното население е незаконно. Въпросът за етикетирането винаги ще поставя правни въпроси и няма да е, реши проблема с това, кой ще има полза. Ние искаме да има економическо развитие в Западна Сахара. На следващо място, относно статута на Франта Полисарио, в решението на съда Единственото е, решение се счита, че е, тъй като Полисарио представлява коренното население на Западна Сахара и за това трябва да се разшири а, е, обхвата и да се включи и фронта Полисарио и така ще има ползи за Западна Сахара. Ние говорим за фермери, за а, е, селски стопани в Европа, а, е, които страдат. А, Знаем, че правилата не могат да се променят непрекъснато, те трябва да се спазват. Колеги, искам да напомня, че трябва да приключим в 16.15 и след като чуем колегите от Европейския парламент, бихме искали да дадем възможност и на гостите ни да вземат отношения. Госпожа Спинеро е следващият оратор. Благодаря на двамата председатели на парламентарни комисии. Благодаря на представителите на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност. Съгласна съм с много от нещата, казани от предишните оратори, относно важността от поддържане на чудесните ни отношения с Марокко. Това е жизнено важно. Трябва да се намери правно решение, което да сложи край на съществуващата несигурност, която царува в момента. Но това трябва да е решение, което да удовлетворява всички заинтересовани страни и да защитава интересите на трите страни, което означава, че трябва да разглеждаме новата ситуация в светлината на съдебното решение, да има диалог, да има уважение, да има консултации При сегашното положение е очевидно, че съдебното решение изключва търговски отношения между Европейския съюз и Западна Сахара и че това не е част от споразумението с Марокко. Има митнически аспекти на множество международни договори, които могат да се прилагат, но как можем да гарантираме, че износа на съскостопански продукти например, зеленчуци и плодове, и които се произвеждат в Западна Сахара, няма да достигат до Европейския съюз, използвайки е, системата за търговски преференции, след като няма да бъдат означени като продукти с происход Западна Сахара. Можем ли да сме сигурни, че мароканците ще се съобразят с решението на Съда на Европейския съюз и как можем да следим процеса на преговори. Мисля, че трябва да има пълна прозрачност. Господин Луник, има думата. Благодаря, господин председател. Голяма част от колегите подчертаха факта, че нашите отношения с Марокко са изключително важни за Европа. Марокко не е просто е, фактор за стабилност и сигурността в региона. Не трябва да забравяме, че ние имаме економически и политически взаимоотношения с тази страна и те също обославят е, стабилността в нея. Това не бива да бъде поставено под въпрос. Решението на съда следва да бъде спазвано и прилагано, естествено, но по такъв начин, че да не се засягат интересите на всички нашите ни партньори. Също така, тук се коментира факта, че е, това е дългогодишен конфликт и то не само между фронта Полисарио и е, Марокко, а международен конфликт, в който участват доста със съседни страни. В такъв смисъл ние трябва да мислим и за нашата сигурност, европейската сигурност и сигурността на нашите приятели сигурността в Европа е, бе силно разклатена от положението в Либия и би било изключително неразумно да поставяме под въпрос стабилността на който и да е наш партньор, особено в случая с Марокко, когато това е една страна, в която сме в много добри отношения. Това, било, това би било, било напълно контрапродуктивно. Службата по външна дейност очевидно е много активна в търсенето на решение – ние искаме да спазим законността, но не бива да поставяме под въпрос сътрудничеството. То е много важно. Госпожа Халтала? Uh, Благодаря. Един бърз въпрос. Службата за външна дейност счита ли, че сега положението отговаря на международното право? Сега ние е, можем да бъдем така честен посредник между Марокко и фронта Полисарио. Ние е, тук се коментира, че има изследвания, които ни представляват като много непред... непрофесионални в, в това отношение. Може би, преди да се публикуват подобни материали, те трябва много внимателно да се пригреждат. Ще се върна на това твърдение. След малко господин е, Марчелези има думата. Благодаря. Първо, необходимо е да прочетем решението на съда, защото в него не се говори е, нищо е, по отношение на администрацията, стига сме говорили за такива неща. Второ, ползата за местното население. В решението се говори за съгласието на а, местното население. Значи едно е да става дума за съгласие, консент на английски. Това означава, че когато ще се разговаря с някого, то този партньор трябва да е полисарио. Те трябва да имат отношение към търговското споразумение. Затова комисията трябва да започне да се среща и да преговаря и с фронта Полисарио. Зададох и въпрос за съда, риболовния съд, който е задържан с улов от Западна Сахара – и там получих отговор, че трябва да се прилага решението от съда. Пратено е решението на Франция. Франция нищо не е направила. Е, същевременно ние не можем да даваме преференциални тарифи на стоки от там. Какво ще направи комисията, за да помогне на страните членки реално да прилагат решението на съда? те не действат по един и същи начин. Как точно ще сме наясно? кои продукти идват от Западна Сахара, било то по море или по суша. После, какъв е точно обема на търговията с стоки от Западна Сахара? За какви пари се говори? От доста време тук изобщо май не става дума за законодателни текстове. Председателят. Благодаря. Давам думата сега на представителя на службата за външна дейност. Всеки от тримата ни оратори има по три минути. Господин Пике, заповядайте. Благодаря. Много ви благодаря за коментарите. Какъв е подходът ни? Той се състои в това да изграждаме е, не е, съществуващото в е, решението на съда, т.е. как да може да се процедира с продукти, идващи от Сахара. Ще предложим изменения към съответното споразумение и, с, и ще следваме член 218 по нормалната процедура, където и парламента и съвета ще бъдат ангажирани в е, договаряне на споразумението. Съда постановява да се отчитат ред конкретни условия, за да може да действа Европейския съюз. Едно от е, тези е, условия е да има консултация с местното население – друго е устойчивост, трето е дейността да е от полза на местното население – ние работиме с насрещната страна в много задълбочени разговори. Те също приемат нещата много сериозно, защото това обославя и политическия и е, юридически база на, на нашия подход. Ние търсиме политически устойчиво и оправдано решение, което също така и правно издържано. Трябва ли да се променя споразумението за асоцииране? Е, също така, може би да, но не сега. Нека да, оча... да чуем как ще... какво ще се е, произнесе съда по това споразумение, както и по споразумението за рибарство тази или може би следващата година ще излязат тези решения и докато те не излязат, ние не можем да направим нищо повече и по споразумението за селско стопанство, защото трябва да се отчитат и трите решения. Дадоха се примери за Молдова, Украина и така нататък. Конкретният случай, който разглеждаме в момента е уникален по много обективни съображения – първо Западна Сахара, там тече е, мирен процес под егидата на ООН и е, тя е, е дефинирана като не самоуправляваща се територия, което е напълно различно от другите два случая, които бяха цитирани тук. С кого се консултираме? подлежи още на дискусия въпроса. Съдът каза съвсем ясно, той не решава как да се постигне целта, само казва, че трябва да има консултация с местното население. Така че не може да се каже, че съдът е казал, че трябва да говориме с полисарио конкретно в момента те са политически признатия партньор в рамките на мирния процес, но не е нищо повече от това. Друг момент за това, че е необходимо да се е, реши проблема заради двустранните ни отношения, абсолютно мога да потвърдя. Нищо не можем повече да постигнем в двустранните си отношения, докато не постигнем решение на този проблем. Това се отнася също и за стабилността в региона. Господин Йорст, съвсем накратко, господин председател, какви са стоките, които се покриват от споразумението? за земеделски стоки, които идват от Западна Сахара. Става дума главно за фосфати, риба, преработена и домати. Така че, като се имат предвид измененията, за които говори Винсент към споразумението, мога да кажа, че няма да се започва дебат за обема на изключенията, тъй, той е решен, а само да се е, поясни, е, да се изчисти въпроса с за Западна Сахара. Специално доматите с преференциални тарифи не идват от Западна Сахара, а за домати. А, а от Марокко, извинете, така че няма да влизат в тези обсъждания. Благодаря и третия наш оратор. За момента митниците не могат да приемат стоки, които идват от Западна Сахара, да получават преференциално третиране. Но отново повтарям, това не е забрана за внос. Не става дума за незаконно влизане на стоки в Европейския съюз. Въпросът е дали те ще влизат с преференциални тарифи или не и е, санитарните и фитосанитарните условия, ако те бъдат е, спазени за съответните стоки, няма проблем те да влизат в Европейския съюз. Въпросът за митническите власти е как да установи кои са потенциалните партири, които ще е, искат преференциално е, третиране. Е, за това сме влезли във връзка с митническите власти, да ги информираме за проблема. Мисля, че те са напълно наясно и е, е много важно също от ключово значение е да има сътрудничество с митническите служби на Марокко, за да не се получава и блокаж в е, търговските потоци. Също проблема за етикетирането е, е обект на друго законодателство. Тук не става дума, то не, той не е свързан изобщо с това дали ще се прилагат преференциални тарифи или не. Благодаря, може би получихме малко повече яснота, но не и решения, така че дебатът ще продължи. Във всички случаи благодаря на колегите и на представителите на службата за външна дейност и на комисията. Благодаря за усилията за отлично сътрудничество. Благодаря, че бяхте тук. Приятно заседание. Довиждане на колегите от Инта. А ние си започваме с нашата толкова тежка работа и в Комисията по външна дейност about half of the people here in the room feel affiliated to, Af- to enter, I would suggest those who want to leave to leave immediately. Предлагам всички тези, които се чувстват свързани с Инта, да напуснат залата незабавно. Можете да продължите навън. Ние сме тук, членовете на комисията по